Проекта за дневен ред бе одобрен на 9 март и вие разполагате с него. Той е фиксиран по силата на член 149. Имаше преговори с политическите групи и затова искам да направя следните предложения за проект. Извинете, за промени в проекта на дневен ред. Дискусията за Судан и случаите с Хасан Абдухарахим и Абдул Монен Абдум Мавала ще бъде заменен с дебата за Зимбабве и случая с Иван Маварире. Има ли възражения? Няма. Благодаря. Това бяха промените. Европа на нациите и свободите поиска да има изказване на върховния представител на Съюза по външните работи за Wikileaks и използваните инструменти от ЦРУ. Това ще бъде първа точка днес след обяд и затова удължаваме дневния ред и неговата продължителност до 24 часа. Сега ще дам думата на господин Прецел. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, Wikileaks публикува първи документи и обяви, че ще публикува още за дейността на ЦРУ и тяхната намеса, тяхната способност да се хакват в смартфони и телевизори и по този начин да разпространяват троянски коне и вируси, които да да управляват от разстояние. Разбира се, те заличават следите си след това а, и а, не може да се гарантира, че служителите а, ги използват за лични цели без знанието на ЦРУ. С това заличаване на следите и разпространение на фалшиви пръстови отпечатъци, в това число и а, руски, атентатите във Франция трябва да се разглеждат в друга светлина. Хакерите на ЦРУ работят от консулството на Франкфурт като база за Европа, Близки изток и Африка. До този момент германското правителство отказва да направи публично изявление по този въпрос. Имаме нужда обаче от публичен дебат, който не трябва да се води само в Германия. Смятам, че е, това е дебат, който засяга всички европейски страни и за това трябва да го водим в този парламент сега. Има ли някой, който иска да се изкаже против това предложение? Няма. Тогава нека да гласуваме това искане е, на Европа на нациите и свободите за декларация на заместник-председателя на комисията за Wikileaks и инструментите за шпионаж, използвани от ЦРУ. Кой е за предложението на Европа на нациите и свободите? Е Кой е против? се Сдържали се? Отхвърля се предложението, така че дневният ред няма да претърпи изменения. Поиска думата Вим Баргер. Заповядайте е, по процедурен въпрос. Благодаря. Бих да кажа, че има нова директива за оръжията и тази директива е резултат от погрешни твърдения и анализи. Гласуването за директивата за въоръженията трябва да бъде изпратено отново в комисията, за да се види какво е нейното въздействие. Носторк има думата. <clears throat> Овация още преди да съм започнала да говоря. Благодаря. Дневният ред четвъртък след обед е, е поставена точка, поискана от Европа на свободата и пряката демокрация, ще помоля да посочите там и темата, за да знаем за какво ще си говорим, а именно за сътрудничеството с трафикантите и неправителствените организации, които работят Средиземноморието. Това е изключително важен момент от трафика на хора през Средиземно море. За това ви моля да сложите коректното заглавие в дневния ред. Респондано Отговарям, госпожо Носторг. Ръководителите на групи а, включват а, имената. Вашия председател на вашата група е присъствал, когато не е включено това наименование. А, госпожо Вимберг, в крайна сметка знаете, че има срокове. Вашето искане сега е извън тези срокове. И така, Северната зелена левица поиска изявление на заместник-председател и върховен представител на Съюза по външните работи за постоянното разрушаване на къщи и структури, които принадлежат на палестинците. Те искат да се включи това като трета точка от дневния ред след изявлението на същия върховен представител за приоритетите на Съюза за сесията на ООН за правата на човека през 2017 година. Дискусията би трябвало да приключи с резолюция. Давам думата на господин Силикиотис, който ще представи това искане, което току-що обявих. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εκκληματική πολιτική των κατεδαφίσεων по εφαρμόζεται. Благодаря, господин председател. Продължава терора на Израел срещу палестинския народ. Общността в село Калама в Палестина е застрашена. Там живеят много жени, много деца. Има и детска градина, изградена с европейски средства представител. Наскоро бяхме в това село по време на едно посещение. Абсурдно е, че израелските власти са престъпили сега към действие срещу това селище и тази детска градина. По данни на ООН са съборени много сгради. Политика на Израел е да разрушава палестинските селища а, и да създава нелегални израелски селища. О, не, трябва да направи така, че това да спре, разрушенията да спрат. Европейския парламент трябва да излезе с ясно послание, че сме против ем, това, против нелегалното разширяване на е, Израел. Ние сме за намиране на решение между двете държави. Единственото решение, което може да гарантира мир. C'è qualcuno има ли някой, който иска да се изкаже против това предложение на а, Северната зелена левица? Прего. Euh, Господин председателю, ние се противопоставяме на това предложение, защото в а, това поселище, всъщност, това, което е направено, изградите, които са изградени там, всъщност са под контрола на израелците и палестинците всъщност не са получили никакви разрешителни за изграждане на сгради. Използват се всички правни способи в момента. Израелските власти заявиха, че няма да има разрушаване на сгради, докато не бъдат изчерпани всички възможности за правна защита. Не съм сигурен дали този а, вид объркване, на което се позовава колегата и говори за незабавно разрушаване през февруари, а вече сме март месец, а израелските власти съвършено ясно казаха, че всички мерки за правна защита са на лице за палестинците да защитят правата си. Благодаря. Добре, нека сега да гласуваме тогава по електронен път ще се гласува за искането на Северната зелена левица, добавянето като точка от дневния ред, след изказването на заместник-председателя на комисията и върховен представител на Съюза по външни работи а, за сесията на ОНЕ, нова изявление за разрушаването на къщи и структури на палестинците. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Отхвърля се предложението. Дневният ред остава непроменен. Поискахте думата. Господин Нонес, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Ще ми се съвсем накратко да се спра на темата за Турция и коментарите направени от господин Ердоган, който всъщност застъпва една много твърда теза срещу Европейския съюз. Свидетели сме на събитията в Нидерландия. Господин Ердоган нарече нидерландците фашисти и нацисти. Това е напълно неприемливо поведение и би трябвало да включим тази точка в дневния ред за седмицата а, има предвиден дебат през април, но предвид последните събития не смятам, че би било разумно а, да се крием зад процедурните правила и да кажем, че сега не е уместно и че съответно предложението не е внесено в срок, което е и вярно, но смятам, че не можем да си позволим да се крием зад процедурни правила и да избегнем един автентичен дебат по горещи въпроси. Ние в парламента трябва да говорим за Турция тази седмица. Le regole vanno rispettate, ero qui da... Трябва да се спазват правилата. Да. Господин Цесковски pane předsedo, vím, že ваше řízení е велице демократичке. Благодаря, господин председателю. Е, много разумно се подхожда към това заседание. Уважавам начина по който разпределяте думата, но искам да спомена член 184. Е, Ако един депутат желая да излезе с някаква декларация, той може да получи минута и половина за изказване. Това, на това право всички можем да се позовем. Така че позовавам се на член 184 от процедурните правила. Така че такива коментари могат да бъдат направени от депутат. Благодаря за съвета. И така, сега ред е на доклад. Заповядайте. Данка, президент. Благодаря, господин председател. По дневния ред искам да обърна внимание, че а, подадената проекторезолюция от господин Дантан във връзка с доклада по собствена инициатива за минимални стандарти за зайчета е, съдържа брой думи над позволения, което е нарушение на правилника на този парламент. Сега констатирам, че текста е съкратен след изтичане на срока проблема не е технически. Е, през член 174 а, е, се казва, че е, след е, изтичането на срока за подаване на измененията могат да бъдат подавани компромисни е, изменения и председателят решава дали такива изменения да бъдат допуснати, след като обаче е получил съгласието на парламента. Господин председател, в този контекст искам да ви попитам а, дали смятате, че е допустима альтернативната резолюция на а, ЕНП е и дали ще спазите правилата, които този парламент си е наложил. Благодаря. Allora, la proposta de... И така, предложението на ЕНП наистина бе по-дълго от разрешение брой думи. Както знаете, альтернативното предложение е по-кратко от първоначалното. Нашите служби, както правят винаги, информираха групата на НП и текстът бе съкратен. Става дума само за технически проблем, свързан за продължител... с дължината на текста, а не съдържанието и не нарушава правилата. Затова смятам, че този документ е приемлив и може да бъде допуснат. Казвам, че това е, бе технически проблем и той бе решен. Преминаваме нататък. Господин Ек има думата. Той е докладчик по нашия първи доклад и първата точка от дневния ред. Доклада за живак. Заповядайте.